гласува тези предложения. Днес в рамките на член 74 от правилника на дейността ще подпиша заедно с е, председателя на съвета няколко законодателни акта. Тези актове ще бъдат публикувани към протокола на настоящото заседание. Господин Естемера, вие се искате думата? Господин председател, благодаря за вашето разбиране. Искам съвсем накратко да спомена жертвите, свързани с решението на Страсбургския съд по човешките права. Ясно е, че трябва да се защитава жертвите предимно, а не